Уважаеми колеги, предлагам да започнем. Натоварена ни е програмата за днес след обяд. Моля, заемете местата си. Можете да използвате и слушалките за превод, ако е необходимо. Сега преминавам на немски. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, Добре дошли на всички. Радвам се да ви видя. Днес започваме с съвместно заседание с Комисията по външни работи АФЕД. Благодаря на всички ви за присъствието в залата. Виждам, че има и членове на Комисията по външни въпроси. Благодаря за участието ви. Госпожа Коста поднася извиненията си за отсъствието си днес. Тя знаете, че е докладчик като представител на Комисията по култура по доклада, който ще разгледаме. За съжаление, колегата Коста няма възможност да присъства днес поради 60-та годишнина на договора от Рим нещо, което съвпада с нашето заседание. Никой не го отчете, а госпожа Коста представлява избирателния си регион от Рим и за това трябва да присъства там и всички можем да разберем тези основателни причини. С колегата Джули Уорд заседанието беше добре организирано. Тя замества госпожа Коста, така че сърдечно благодаря. Освен това, поднасям извинение от името на господин Брок, втория докладчик. Той ще пристигне малко по-късно днес около четвър час по-късно, но имаме доста работа, така че предлагам да започнем веднага, а той ще се присъедини към нас по-късно. И така започваме с дневния ред. На първо място приемане на дневния ред. Допускам, че нямате възражения по дневния ред. Нали така? Чудесно. В такъв случай дневния ред е прият. Съобщение от страна на председателя. Втора точка. Какво трябва да съобщя? Имаме превод на френски, немски италиански датски, холандски, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, латвийски, полски, словенски, български и румънски литовски. И а, заседанието се предава по интернет. Трета точка от дневния ред протокола от последното съвместно заседание на 9 януари 2017 година. Има ли някакви коментари по протокола? Някакви бележки, забележки? Очевидно няма такива. Отлично. такъв случай считаме, че протоколът е прият. Благодаря. Сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Това е именно и причината, поради която провеждаме съвместното заседание. Това е доклад по собствена инициатива във връзка с стратегия на Европейския съюз за международните културни отношения. Докладчиците от страна на АФЕТ е господин Елмар Прок, а от името на Комисията по култура е Силвия Коста. Имайки предвид, че и двамата докладчици са организирали и провели първи обмен на мнения на 9 януари. Това беше възможно за тях да ни окажат посоката, в която ще се движим. Това беше отлична възможност. След това имаше различни разговори. Двамата докладчици имаха възможност да изготвят и документа, където да очертаят идеите в проекто доклада. И мисля, че всички знаем колко важно е значението на културата в международните отношения. Това е област, която се развива непрекъснато. Преди да дам думата на докладчиците, а, бих искала да приветствам господин, господин... Не, извинете, да извиня господин Фитизен, който няма възможност да бъде тук по-късно, но се радвам, че той е тук сега, така че ще му дам думата. Благодаря, госпожо председател, за презентацията и съвместния доклад в комисията КУЛТ. Както посочихте, културата е много важна в международните отношения. Смятаме, че новите начини за подход към дипломацията е много важно, най-вече по отношение на културната дипломация. С това се премахват бариери, насърчава се сътрудничеството между различни общности дейности. Сега, разбира се, ще чуем и двамата докладчици. Започваме с госпожа Лорд от името на госпожа Коста, която няма възможност да е тук. Имате 5 минути. Um... Благодаря. 60 години след приемането на Римския договор Европа е изправена пред нови предизвикателства за мирни, мирното съществуване в света. Например, криза на ценностите а, и други предизвикателства. Ако искаме Европа наистина да бъде основен играч и да заслужава Нобеловата награда, трябва да започнем от начало. На базата на богатството от културното многообразие, на базата на диалога, развитието на мира в света, а, срещу всички форми на национализъм и екстремизъм. Смятаме, че културата трябва да се разглежда като четвъртия стълб за устойчиво развитие, заедно с екологичните, социалните и економическите аспекти без да се насърчават културните права, достъпът до култура, без свободата на културно изразяване, участие в диалог, културата не може да просъществува и конфликтите ще водят до радикализиране. Поради тези причини през последните години призоваваме комисията да стартира отново, новите, отново политиките в областта на културата и образованието. На принципа на зачитане на идентичността и принципите на пропорционалност и субсидиарност. Създаването на културните а, индустрии, насърчаване на културните дейности в кохезионната политика и следователската дейност цифровата стратегия и насърчаването на културното наследство и установяването и провеждането на, култур... на година на културното наследство през 2018 година. Това е чудесна възможност на практика да приложим това, което обсъждаме днес. Има общ консенсус, че Европейския съюз трябва да играе важна роля в международната политика и играе важна роля в а, а, световен мащаб. Приветстваме представеното съобщение от комисията и поставихме въпроса за изготвяне на доклад през 2011 година, имайки предвид културата ролята на културата във външните взаимоотношения и изследването до 2014 година. Приветстваме насърчаването на тази про- програма по време на италианското председателство за насърчаване ролята на културната дипломация. Ние с колегата Елмар Брок, бивш председател на Комисията по външни въпроси, Приветстваме и насърчаваме развитието на ролята на културата в международните отношения, така че културните институции, гражданското общество и международните органи да могат да участват в новата визия за сътрудничество с нов подход по отношение на партньорството, обмена, диалога и фокусирането върху изграждането на подхода отдолу нагоре и мрежи. Освен това, за първи път имаме общ преглед на всички инструменти, ресурси действия, програми и проекти и подкрепата на Европейския съюз в различни насоки, като културата е общия знаменател. Тук се определят и ключовите области за работа както следва. Културата като двигател за економическо устойчиво развитие. Това е аспект, който се подчертава в нашия доклад за цялостна политика в Европейския съюз. Насърчаването на културата и междукултурния диалог за мирни взаимоотношения. Друг аспект, който споделяме в доклада за ролята на междукултурния диалог и образованието и насърчаването на основните ценности на Европейския съюз съюз. Разбира се, насърчаваме сътрудничеството за общото наследство, за монетиризирането на културното наследство като ресурс за економическо развитие и развитие на туризма. Много заинтересовани страни играят важна роля в областта на културната дипломация. Европейската комисия с различни генерални дирекции в комисията, външната служба, делегациите на Европейския съюз, делегациите на държавите членки, членки, културните институции, ЮНЕСКО и други платформи и мрежи. Съобщението призовава за по-кохерентен подход и сътрудничество между всички тях, като се определят средствата и ресурсите. Вярваме, че основните инструменти са програмите за мобилност, като Хоризонт 2020 и Еразъм Плюс. Те са канали, които поддържат възможностите за комуникация и обмен на идеи, независимо от културните расовите и етнически аспекти. Една такава програма ще има ограничено въздействие, ако не доведе до консолидирани резултати и те не са насочени в далечно бъдеще. Работим в четири области средства, инструменти, проекти, комуникация между хората и общи стратегии. Ще се спра по първите три. В областта на целите определяме принципи. Моля да ме извините, но това все пак е текст написан от Силвия. Тя е италянка. Опитваме се да насърчим културния обмен между Европейския съюз и страните партньори, за да работим за миротворчество, превенция на конфликти, зачитане на правовата държава, свободата на изказване, човешки права, културно разнообразие и основни права. Зачитаме принципите на субсидиарност и пропорционалност в областта на културата, но трябва да отчитаме и ползите от взаимната ни работа. Призоваваме за ефективна европейска стратегия за международни взаимоотношения, защото това е много важно и е първа стъпка. Призоваваме правата в областта на културата да бъдат зачитани като основни права и културата е неразривна ценност като четвърти самостоятелен стълб в устойчивото развитие, паралелно с социалните, екологичните и економическите аспекти. Има и съответните инструменти, няма да ги изчитам, но това са конкретни действия, които са предвидени в тази насока. И накрая ще подчертая два аспекта за подхода, базиран на комуникацията между хората и народите. Трябва да включим хората като ключови субекти, като например Европейска столица на културата, наградата за филмово изкуство, участието на гражданското общество, актьори, така че да се подобри достъпа на местно ниво до финансиране, така че да се насърчи участието. Разработването на иновативни подходи на базата на съвместни инструменти и мрежи трябва да се подсили, а също така трябва да се отчете и равнопоставеност между половете и балансираното им представяне. Силвия е убедена, че всички ще работим заедно, за да засилим този доклад. Аз също съм убедена в това. Именно това правим в Комисията по култура и в Европейския парламент. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Кризата, пред която е изправена Европа, е свързана с рискове и проблеми, но също така и с възможности. Нека наистина да използваме инерцията и да се фокусираме върху възможностите. Благодаря. Благодаря за това отлично представяне на мнението, на становището становището, а сега има думата господин Брок. Много ви благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Много внимателно изслушах госпожа Уорд и сега съм напълно убеден, че доклада е отличен. Нямах представа колко е дълъг този доклад колко е богато неговото съдържание. С тази оговорка трябва да подчертая, че политиката в областта на културата е много важна, когато говорим за международни отношения. От една страна, онова, което току-що чухме, е валидно. Културата ни обединява. Тя може да допринесе за решаването на международни конфликти. Културата ни обединява, а не ни разединява. Това трябва да си го припомним. И ето защо си мисля, че тя е много по-ефикасна, отколкото други политики, например търговската политика – аз съм убеден в онова, което казвам. Когато пътувам в чужбина и разговарям с хората, знам колко са полезни тези контакти. Всеки път, когато се готвя да посетя едно място, чета за него, за неговата култура. Чета за много различни аспекти, свързани с това място. Чета за начина по който хората разсъждават, защото економическите показатели се променят във времето. Но това, за което говоря аз, се променя много по-бавно. Възможностите за връзки между обществата, между държавите членки са нещо изключително ценно и те трябва да бъдат оползотворени – ние в Европейския съюз отдаваме голямо значение на този въпрос. Един от отците, основателя на Европейския съюз, беше казал, че културата ни обединява. Знаем какво се случва, когато една нация каже, че е по-висша или суверенна спрямо по-суверенна спрямо останалите. Май за 300 години не сме постигнали голям напредък. Вижте Люпен, вижте Вилдерс, техният подход е точно такъв. Има разлики, естествено, но много често се твърди, че съответната страна е по-добра от всички останали, че Холандия е по-добра, Франция е по-добра или пък някоя друга страна. Това са глупости културите са различни, но това не означава, че някоя култура или някоя държава е по-висша. Всъщност всичко това демонстрира нашето многообразие в Европа. Ние сме съюз на народи, на идеи и веднъж, след като осъзнаем, успеем да разберем, че ние сме съюз на многообразието, вече имаме различен подход към другите народи и по този начин освобождаваме онова натрупало се напрежение, което ни турмози. Вижте какво прави Ердоган в хода на своята кампания. Той се опитва да подчертае превъзходството на неговата култура, на националната култура над останалите. Това е нещо опасно и трябва да сме предпазливи. Културата е много важна част в нашите международни отношения. Тя е част от меката власт. И ако използваме тази мека власт както трябва, можем да бъдем точно толкова ефикасни, както и в рамките на други инструменти. Обмена между училищата. Възможността учениците да учат на други места. 30 години по-късно човек все още помни, че е учил на друго място. Всичко това има и економически измерения. Знаете, че имаме нужда от много инженери, например. Когато дойдат инженери от други части на света да се учат в нашите университети, след това, дори да се върнат по родните си места, те допринасят за връзките е, с нашия континент, е, поръчват, например, оборудване от нашите фирми. Това е само една гледна точка, една ограничена гледна точка, но аз се опитвам чрез нея да демонстрирам, че културата има въздействие върху ежедневния ни живот. Когато говорим с заинтересованите страни в е, Европейския съюз, с националните правителства, трябва да им напомняме и този факт. На следващо място. Много е важно държавите членки да могат да дават своя принос по отношение на културните ни връзки. Знаете, че имаме представителства в различни държави и мисля, че е много важно това да се прави. Особено за, за, за малките държави членки, това е от съществено значение. Всички знаем за Гьоте институт и за институт Франсес, тези културни организации, които присъстват почти навсякъде. По-малките държави обаче нямат такива възможности. И ето защо те трябва да могат да повишават осведомеността за своите култури по някакъв друг начин, защото в Европейския съюз следва да се гордеем със своето културно многообразие и следва да го излагаме на показ. Ако трябва да съм по-кратък, съгласен съм с всичко, което казва госпожа Коста в своя документ. Аз ще подкрепя документа, ще гласувам за. Мисля, че инициативата е изключително добра. Това е една форма на културна дипломация. Не става дума само за една благородна кауза, за нещо добро. Става дума за лансиране на нашата култура в разговора с останалия свят. Господин Вистисен, сега ще оставя председателските задължения на колегата, председателката на Комисията по култура. Благодаря за тези бележки. Госпожа Камерверт, много ви благодаря и от свое име. Благодаря и на двамата докладчици. Сега ще се обърна към докладчиците в сянк. Ще им дам възможност да се изкажат в дебата. Моля първо да изслушаме колегата от АЛДЕ. Знам, че така нарушавам традицията, но колегата трябва да отиде на друго заседание. Мисля, че няма да възразите. Много благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря на двамата докладчици за презентациите и за положените усилия. бих искала чрез госпожа Уорд да се обърна към госпожа Коста. Ще говоря най-вече за европейския подход към културата. Естествено, културата е изключително важна. Благодарение на нея хвърляме мостове между различни народи, полагаме основите на съвместно сътрудничество. Ето защо културата е много важна и за външната ни политика. Много е важно да се създаде един световен ред, едни отношения да се създадат между нас и между останалия свят, които да се основават на мирното взаимно доверие и на мирното съвместно съществуване. Няколко неща по-конкретно. Културните взаимоотношения би трябвало да се разглеждат през призмата на науката – би следвало Европейския съюз да задели повече средства за научно сътрудничество, тъй като то е много важно в рамките на международните отношения. би следвало да подпомагаме научната дейност чрез конкретни действия, чрез преследването на конкретни цели. Би трябвало да сътрудничим за една нова наука, която наистина допринася за добрите отношения между държавите. На второ място, ролята на различните културни институти на държавите членки, онова, за което говори господин Брок. Знаете за мрежата ЮНЕК? Тази мрежа би следвало да изиграе ключова роля, когато говорим за насърчаването на различните култури и езици културите на държавите членки трябва да се разглеждат през призмата на плурализма. Има много делегации в Европейския съюз, които се занимават с културните отношения с а, трети страни. Трябва да спомена много важната роля на делегацията на Европейския съюз в Китай. На четвърто място, нещо изключително важно, културният диалог трябва да се засили. Той трябва да е, е хуманистичен, да насръчава свободата на изразяването, е, свободата на, на словото и всички други цели, които са близки до сърцето ни. Благодаря. Председателката. Вие доста бързо се изказахте. Мислех да дам на всеки по 3 минути. Вие говорихте по-малко. Господин Здоревски от името на НП. Благодаря. ciągu jednego dnia. Аз бях е, кмет на едно граче преди, и исках е, е, и в един ден посрещнах двама посланници, немския и френския. Немския ми каза, че не трябва да се гледа на Германия само като Volkswagen, Audi или BMW, а че трябва да се мисли за Гъте, за, Жан, за Йохан Себастиан Бах и да се мисли за културата. Аз разбрах това. След това а, приех а, френския а, посланник, че не трябва да се гледа на Франция като страната на Молиер Катрин Денев, като държава, която по, а, произвежда Рено, Пежо и други автомобили. Това е история, която аз а, за която се сещам, защото, както каза Ремар, културата може да бъде инструмент за решаване на различни проблеми, а може да бъде също така и в корена на различните проблеми. Културата може да ни обединява, може и да ни дели а, тогава, когато се разбира а, за какво говорим, когато знаем много, когато има елемент на а, образование в културата. Искам да добавя, че културата мрази политиката, а културната политика трябва да бъде много внимателна. Културната дипломация има два различни аспекта. Едната е култура сама за себе си, но има един друг аспект, а именно културата, която се използва като инструмент, за да а, се изтъкнат други ценности, но а, това е свързано с економическите интереси и политическите интереси на хората. Доклада сам по себе си е много интересен. Той съдържа практически почти всички важни елементи, за които трябва да мислим в този момент. На мен обаче ми липсва нещичко и искам да внеса едно изменение, а именно въпроса за ролята на медиите. Ролята на медия, медиите в широк смисъл на думата, тъй като те представляват инструмент, който може да позволи да се разбере добре културата, да се изгражда върху тази културна върху този културен, културно разнообразие и толерантността. И накрая, още нещо последно, също така е важно, много добре да се подбира реда, в който се реагира и се реализира тази програма. Благодаря. Сега колегата Кристия от Социалистите и демократите от Комисията по външни работи. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря на докладчиците за проекта на текст. Той повдига точните въпроси и задава основите на нашата бъдеща политика. Очетават се предложения, които бихме искали да подсилим. Гледам сега документа, виждам, че има много пресечни точки между нашата стратегия и вашата. Искам да кажа, че съм напълно убеден, че парламента ще успее да приеме един категоричен текст. Няма какво толкова да добавя към проекта. Ще спомена някои теми, които според мен са уместни и би трябвало да подсилят доклада още повече. На първо място инструмента. Мисля, че документа много ясно очертава какви са целите, но много важно да се очертаят конкретни предложения за изпълнението и за оперативното измерение, особено що се отнася до ролята на европейските делегации и нашите изисквания към тях. На второ място ресурсите и как те да отразят приоритетите, които сме очертали вече в рамките на финансовата рамка, финансовия период. И на трето място, средата, в която Европейския съюз страда от последиците на предоставянето на изкривена информация тази враждебна среда, която се създава благодарение е, често и на пропаганда. Това са най-важните неща, които искам да кажа и съм готов да работя с вас по този въпрос. Благодаря. Господин Чамбаски го няма. Господин Тенок, Танок от ЕКР и него го няма. И Госпожа Барбат вече говори, сега от Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Първо бих желала да благодаря на двамата докладчици за положените от тях усилия. Аз мисля, че проектът доклад е удовлетворително включва повечето от изискванията, така че културата да стане пълна и всеобхватна стратегия на културните отношения в Европейския съюз. Трябва обаче да имаме аналитично отбелязване на това, което вече е направено по културната програма на Европейския съюз, за да можем да бъдем в състояние да развием по-нататък нашата стратегия, да приемем измерими цели, да от отразим най-добрите практики. Програмата ни е много амбициозна. Трябва да имаме свързано сътрудничество между нашите органи. Искам да подчертая ролята на културата за развитието на социалното сближаване. За тази цел трябва да сме сигурни, че финансирането ще е достатъчно и ще бъде увеличено чрез младежки програми. Следователно, съгласни сме с предложението културата да бъде включена в многонационалните програми на международните отношения в целия Европейски съюз, за да може да, да хвърли мост върху а, това, което раз, разделя държави като нашата. И ако се добави културата към двустранните или международните споразумения, трябва да бъде свързано с, с предвиждане на конкретни средства за това. Също така смятам, че трябва много да внимаваме какво правим с културния туризъм. Може да има специална европейска програма за предоставяне на фондове за облегчаване на културния обмен с трети страни, да има оптимални програми, културни пътеки, както в Европейски съвета на Европа, побратимени градове и така нататък. Тук не е достатъчно да говорим само за културното наследство или за борбата с незаконния трафик на културни на произведения на културата. Има също така артефакти, които трябва да бъдат върнати, например, мрамора на Партанона, на кое, за което настояват а, а, гърците от много давни и като член на ще настоявам за това. Председателката благодаря ви. Хелга Крюпел, Трюпел от името на Зелените. Благодаря. Искам първо да благодаря на двамата докладчици. Ще започна с цитат на това, което каза Пивот. Културата е стълб на устойчивото развитие. Това би било наистина предимство, ако можем да приложим това в нашите международни отношения. Връщайки се към това, което каза господин Брок, би било добре а културата да бъде нещо като мека сила. Полския колега е прав, когато казва, че а, културата може да ни обединява, може и да ни разделя. И всичко зависи от основното разбиране на културата, която не трябва да бъде в смисъл, че национал, една национална култура е по-виша от други, което създавало много проблеми в миналото и а, хората трябва на демократично равнище да бъдат а, в състояние да работят заедно. Аз мисля, че общия подход а, трябва да бъде, че нашата цел не е да експортираме международна или национална култура, а да се ангажираме с. А, общуване и сътрудничество на място. Това е концепцията, това е идеята, която трябва повече да се подчертае в текста. Тук не говорим за традиционната културна дипломация, а по-скоро като културните отношения и работа с хората, които работят за това културно включване. И аз имам конкретни въпроси по отделни пунктове които са основни пунктове на Европейската служба за външни отношения, защото това може да доведе до един проблем, свързан с, с подхода на културната диплом, дипломация и други културни взаимоотношения. Трябва да бъдем много внимателни да не се връщаме към стария подход. Същото се отнася и за а, дума на европейската култура. А, това би било много прекрасно, но още концепцията не ми е съвсем ясна. Мисля, че трябва да се върнем и да поработим повече по този въпрос. Това е сътрудничество с други културни институции, неправителствени организации, да не се връщаме към стария подход. Благодаря. Председателката благодаря, госпожо Триопел. А сега а, има думата а, от зелените и а, господин Солтес. Благодаря много. Мисля, че ако има международен фактор, който трябва да сложи културата като двигател на международните отношения, това е Европейския съюз, защото той се основава на нашето разнообразие, езиково разнообразие, развитието и защитата на това разнообразие. Аз мисля, че като се постави акцента върху културните и международните отношения, това е стратегия, която се вписва много добре в европейската стратегия и в начина по който той фигурира в света. Културата се казва, че насърчава такава дипломация, каквато бихме искали Европа да насърчава, именно меката дипломация с предотвратяване на конфликти, с разбирателство между хората и културата е начин да се откроят европейските ценности а, и да се насърчат извън Европейския съюз. Тоест има и така наречената добавена стойност за международните отношения. Наистина смятам, че този акцент в културата, върху културата в международните отношения трябва да залегне в нашата стратегия за страните по политиката на добросъседство и за установяване на мостове с тях. Също така смятам, че доклада трябва да открои още повече значението на контактите между хората и подхода, който те предприемат, защото ние много добре знаем, че в Европейския съюз подобни контакти, подобни подходи са най-добрата възможност да се насърчи разбирателството между нашите култури, между начина ни на мислене, начина ни на живот – и може би а, трябва да заложим по-конкретни действия за подобряване на разбирателството между народите и културите. И накрая има е, е, и накрая въпроса за това как а, ние като европейци, като Европейски съюз а, изпращаме едно общо послание към целия свят, а не си общуваме само, не насърчаваме само ценностите на 28 култури на държавите членки, а трябва също така да изпратим едно общо европейско послание. Искам само да повторя, че нямаме европейски телевизионен канал, който а това би било много добре за а, лансирането на това общо европейско послание. Благодаря, госпожа Бил. Благодаря, госпожо председател. Културното разнообразие е много богато и много различно. Ни дава възможност човешките ценности, които са много важен ресурс, да се е, засилят. Не го казвам аз. Това е, е точка от прембил номер 3 на Конвенцията на ЮНЕСКО за културното разнообразие. Именно а, за това точка 5 трябва да бъде зачитане на субсидиарността и пропорционалността. А, Депутати напомниха, че няма една европейска култура, а има френ... европейски култури, френска, италианска и така нататък. Тези различни култури създават богатството на нашата култура. Необходимо е сътрудничество между държавите членки по предизвикателството за запазването на културното наследство и за трафика на културните обекти. А, повече от 200 културни сгради, сгради на културата бяха а, разрушени от 2016 година. 2018 година, която е година на европейското наследство, трябва да се отчете това. Аз не а, искам да откроя още едно а, направление във вашата работа за а, културната дипломация, като се очертаят а, общи направления. Културната дипломация е нещо много добро, обаче това би трябвало да остане прерогатив на държавите членки. В, завършвайки по тази тема, е, трябва да се знаят историческите, историческите връзки между държавите на Европейския съюз и връзките с трети държави и мисля, че това може да бъде постигнато с помощта на Франция и държавите в франкофонията. Благодаря, казва председателката. Три още заявки за, за изказване има. Есте Меломан. Благодаря, госпожа председател. Първо искам да поздравя на господин Бог и госпожа Коста, която обаче не можеше да бъде тук днес за доклада. Ние се срещнахме с нея през януари, разменихме становища по тази много важна тема. Културата следва да се използва по най-добрия възможен начин в най-добрия смисъл на думата за международните отношения. Господин Брок и госпожа Трюпел казаха, че трябва да намерим общите корени, и общото разбиране в разнообразията. Аз съм един от хората, които смятат, че и Гъте, и Данте, и другите велики поети и писатели, това са хора, които не са известни само за държавата, от която те произхождат, а те са европейци. Ако прочетем това, което те са написали, в техните писания има нещо общо европейско с един смисъл, който споделяме всички. Господин Брок говореше за това, тази обща култура – нещо конкретно в доклада, точка 26, където се говори за културните корени на Европейския съвет и а, държави и трети държави, мрежите между тях. Имаме а, държави също така от съвета на Европа, които могат също така да бъдат включени. Например, Истанбул участваше в, в различни програми на културните мрежи. Ако включим държавите в нашия регион и държави кандидатки за членство на Европейския съюз, мисля, че това ще бъде много важен принос. Ще покаже богатството на европейската култура, ще покаже, че не работим всеки в своето ъгълче, но че има връзки между държавите. В 2018 година ще честваме годината на европейското наследство. Трябва да мислим за това и в заключение мисля, че европейците ще продължат да допринасят за финансирането на тази конкретна програма, която беше толкова успешна. Благодаря, господин Шолтес. Максимум две минути. Благодаря, госпожо председател. Да, аз прочетох доклада и слушах дискусията. Разбира се, това е а, е, да вярваш в желаното, но моето впечатление е, че това може да стане реалност. Е, какво се опитам да кажа тук? Аз като външен министр посетих редица държави с различни култури, с различни взаимоотношения. Имах контакти с много а, дипломати в различни страни и нещата не са много идилични във всяка държава. Ние казваме, че културата трябва да бъде част от дипломатическите отношения. Е, но се казва, че всичко това трябва да се прави в рамките на дипломацията и международните отношения. И, е, и се казва, че така трябва да се направи. Не! В последните години смятате ли, че мира и стабилността са а, засилени там, използвайки културата и а, превъзходството на европейската култура на другите култури ще означава, че културата с всичките си разклонение ще бъде конфликтен проблем и в крайна сметка, ако се опитваме да се налагаме политически и военно, а, ще настоявате и за културна хегемония. И това сме го виждали а, тогава, когато културата е изваждана на преден план, за да се експлуатират други държави. Примерите от миналото са според мен доста показателни и те отиват отвъд европейските отношения а, например, а, мраморите на Партенона, самотраки и а, различни други археологически обекти. Знам, че няма много време, госпожа председател, затова завършвам. Какво представляват културните ценности? Ще завърша като кажа, че няма общ знаменател. Просто а, Замислете се за преамбюла на конвенцията на Европа и а, противоречията, които тя причини. Културата е важна, но трябва да се пусне в повече дълбочина. Председателката, благодаря. Трябва да бъде много стрикна, тъй като имаме много напрегнат график, не мога да правя излишни увеличавания. Госпожа Коста. Джули Уорд, благодаря за изказванията, за различните мнения, които бяха споделени. Бих искала да припомня, че културата не е нищо фиксирано. Всъщност всичко се свежда до създаването на нова култура. Какво се случва, когато се съберат хора и имаме един отворен опит. И вярваме, че отделните нации и общности могат да го постигнат. Правят го това вече доста време. И наистина ще бъде чудесно, ако Европейския съюз подкрепи това създаване и го оживи така че държавите членки да бъдат наясно с тази възможност. Новите форми на култура са част от тази инициатива. Освен това, културата, създаването на култура може да бъде един а, а, процес на лечение. А, например, а, а, в а, места, където се събират мигранти, бежанци, които не говорят общ език, могат да комуникират чрез създаването на култура. В, култу... в годината на културното наследство можем да работим заедно и използвайки базата на трудното ни минало, можем да проведем тази година. Не само по отношение на сградите, танците, музиката. Трябва да отчетем факта, че живеем на континент, където са се случвали ужасяващи неща и те не бива да се повтарят. Поради расизма, екстремизма, нарастващ тите вълни от национализъм, трябва да си припомняме чрез културата, че културата трябва да бъде двигател за създаването на нещо добро. И накрая ще разкажа нещо кратичко понякога говорим за културата като средство за разрешаване на конфликти, но трябва да разберем, че културата може да бъде и средство за превенция на конфликти. В моят регион по време на наводненията през декември 2015 година в Кумбрия там трябва да отбележим, че има стабилна монокултурна среда, но една организация, мюсюлманска организация от Манчестър, Престън, бяха първите, които се включиха в спасителната операция. Донесоха своята щедрост, храна, вода бях в църква и викарят и представителят на мюсюлманската организация работиха заедно, превърнаха мястото в център за помощ. И казаха, трябва да превърнем културата във възможност за създаване на добри времена. Ако успеем да направим това, няма как да сме изправени пред тежки времена. Председателката, благодаря ви. Благодаря за, за една минута, госпожа Бушман. Аз исках да добавя нещо към дискусията, именно, че съм съгласна с казаното от Джули Уорд. Независимо дали става въпрос за масова култура или местна култура, тя наистина може да допринесе за справянето с конфликти и за премахването на негативните стереотипи. Имиджа, който съществува за другите. Трябва да елиминираме тези негативни отношения. Ето защо, защо трябва да има двустранни отношения, културни събития, всичко, което ще насърчи създаването на културни взаимоотношения. И мисля, че Европейската комисия трябва да задели и финансови средства, така че да се финансират различни програми с тези средства. В доклада ми се струва, че не се споменава като културен актив и а, езиковото многообразие. Можем ли да го добавим? Благодаря. Благодаря, казва председателката. На този етап ми се иска да ви информирам, че срокът за внасяне на изменения е 29 март на обяд и първото заседание ще се проведе на 27 април в 9 часа между докладчиците и докладчиците в Сянка. На 3 май в комисията АФЕТА ще бъдат разгледани измененията. На 30 май ще проведем отново съвместно заседание, за да проведем гласуването по самия доклад. И така, това е съобщение за Комисията по култура. Може би това е нова информация за вас. За колегите от АФЕТ, може би това не е ново. Знаете, че понякога каним експерти, които да изкажат мнението си по доклади. Тук и двамата докладчици решиха да поканим експерти, така че сега ще ги чуем. Добре дошъл, казвам на посланник Никола Бидо от посолството на Швейцария. Добре дошла и на госпожа Шнеска Квадлевик Михайлович от Европа Ностра, госпожа Сузане Хърн от, институт, от Гьоте института и господин Стефан Гис, който е директор на Европейската асоциация на консерваториите. Може би това трябваше да го прочета и на френски. Всъщност това е на три езика, не знам дали забелязахте, но това е позицията на нашия последен гост. Благодаря ви за това, че сте тук. Без да се бавим повече, ще ви дам думата и може би ще бъде важно да чуем а, и а, от докладчиците, от а, колегите от Европейския економически и социален комитет и комитета на регионите. Господин посланник, имате думата. Ще ви помоля всеки от вас да направи изказвания в рамките на 8 минути. Благодаря, госпожо председател. Ще побързам. Благодаря на, за парламента да покани един швейцар швейцарец да говори за външната политика. Може би бих искал на бърза ръка да ви поговоря за моята институция, която се занимава с разпространяване на култура в чужбина. Когато говоря за културата, ще говори и за това откъде от идвам аз. Швейцария има дипломатическа култура, тя имаше криза в, на имиджа си и а, е, парламента създаде една, а, е, а, едно звено за а, дипломатическа култура, е, това е в Министерството и тя се отнася и за 26-те кантона, които представляват Швейцария. Имаме годишен бюджет, е, имаме 46 служители в Берн. Е, това са, те работят заедно с нашите посланици в чужбина, информират ги съответните, е, съответните посланици използва, прилага 230 програма, има 120 канала в телевизията, имаме също така една концепция, тъй наречената Мезон Суис, швейцарски дом, който фигурира всичките големи платформи през ще видите е, снимката. Това е е, дома на Швейцария, което беше построен в Рио. И а, съдържанието фактически а, се а, определя по предложението на 26 те а, кантона, там фигурира спорт, култура, политика, естествено. А, Швейцария има хиляди възможности за общуване. Виждате културните приоритети, например във Франция. Целта на Швейцария е да се открои културния имидж, културното присъствие на, на Швейцария. И също така да се покажат творци, художници, швейцарци, Другата стратегия е да се работи на базата на мониторирането на различните а, на различните понятия. Ето виждате тук а, едно, един глобален имидж за Швейцария, часовниците, шоколада, банките. Има много предприятия в хранителната промишленост, финансите, виждате а, акцента върху а, запазването на мира и за нас а, въпросът за културата е много важен, как може да се намери правилния начин, за да може да се открои културата. Така че стратегията, както разбирате, Нашата цел е да комуникираме, положите, да, да отправяме положителни послания. Това е много важно за външната политика на Швейцария. Ние работим с всичките носители на швейцарския имидж, работим с економиката, с културата, с спорта, за да може да изградим една последователна стратегия в сътрудничество с онези, които носят имиджа на Швейцария в чужбина. Също така съдържанието, което може да се включи в едно послание, е част от външната политика. Медиите също така се включват. Аз имам едно Малко трябва да бъдем им добре информирани в момент на криза и трябва да работим също така с потвърждаването и с сюрприза, с изненадата. Трябва също така да се отчетат и очакванията от една страна Швейцария в традицията, в клишето, но също така да се види и а, а, науката, образованието и културата. И накрая една дума за културното измерение, което е много важно. Каква е ситуацията в сферата на културата? Има малко а, швейцарски артисти, институциите са много важни, музеите, архитектурата, Имаме също така едно много силно културно наследство, което е част от тази информация, която включваме в нашата културна политика. 30% от нея а, са в културното измерение. Първо, това е много важно. Ние а, сме за това да помогнем проектите на артистите. Това е много важно. Това се вписва в политиката на комуникациите, в политиката политиката, на публичната дипломация и винаги трябва да се опитваме да включваме платформи, които функционират като фестивали, фестивали медийна политика, за да може да се а, получи максимал, максимално въздействие. Ние а, имаме възможност по този начин да дадем тласък на сътрудничеството и да накараме а, творците да работят с нас. ние сме изправени а, в, пред езиковия проблем в нашата държава. Има три езика. Ние работим върху визуалните изкуства, които ни дават възможност да откроим проблемите на езика и а, да въведем и политическо сътрудничество. Сътрудничеството с частния сектор също така е много важно. Понякога това е трудно и последно набързо по доклада аз мисля, че доклада е справедлив, той е силен, международните отношения трудно могат да се се комуникират. Да, естествено трябва да се каже, че трябва да се а, използва всички възможности. И това, което е сложно, обаче, според мен, трябва да се говори за разпространяване на културата повече, отколкото подкрепа на културата, защото това ще ни даде възможност да се извади на преден план а, меката власт и, е, а, и е да се откроят, разделят а, културните аспекти от политическите сектори акцепти. И каква е перцепцията, какво е възприятието на културата. Всичко това е много важно и това е много трудно да се развива външна културна политика, отношенията между отделните хора изискват едно добро познаване, добро възприемане на всички а, на всички съсловия хора. И накрая за мен е много лесно, защото аз съм в федерална държава. Ключа за успеха е да се намери една печеливша ситуация за всички, за да може 26 кантона да признават нашата политика политика и да си казват, да, добре, ще работя с тях, защото са силни, докато ние а, да разберем и да а, предадем идеята, че ние сме горди с нашите институции, и да, говор... да развием наратива, да кажем, ние сме а, франкофони, ние сме от Женева, но в на първо място ние сме швейцарци. Много е важно значението на Европа. Трябва да има е, европейска телевизия, защото това е истински потенциал за вашата мисия. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря, Ваше превъзходителство. А сега, ако ми позволите, ще дам думата на госпожа Михайлович, представител на Европа Ностра. Заповядайте. Uh, thank you. Thank you, благодаря, госпожо председател. Много благодаря за отправената покана към Европа Ностра за участие в това важно заседание. Знам, че вие сте гласът за културата в Европа, но вие сте гласът за един голям хор в Европа. Много организации, издружения, хора, които наистина ги интересува културното наследство. И аз се радвам, че съм техния глас. Аз съм сред тези хиляда оператори в залата, когато през април 2016 година получихме две чудесни новини. На първо място казаното от комисар Наврачич, че ще се проведе година на европейското наследство и на второ място, когато заместник председателят Могерини заяви, че ще има съобщение за европейска стратегия за културни международни взаимоотношения. Всичко това беше много важно за нас, даде ни енергия, даде ни надежда, защото в момента, в който се поставя под въпрос логиката за съществуването на европейския проект, с подкрепата на и водещата роля на Европейския парламент, Европа казва, забравили сме нещо и трябва да поставим културата в сърцевината на нашите политики в Европейския съюз, а и в външните ни отношения. И така е един общ коментар, който ми се иска да направя. Европа Ностра аплодира ком, ком, съобщението на Европейската комисия. Призоваваме всички институции на Европейския съюз, чието представители са тук в залата, да си сътрудничат възможно най- тясно за изпълнението на тази стратегия. Там трябва да се постави акцент. Визия, амбиция, решителност и кораж трябва да са водещите не се отнема от компетенциите и ролята на държавите членки. Напротив, добавя се допълнителен пласт в дейността на държавите членки. Европа Ностра аплодира определянето на културното наследство като един от работните потоци в съобщението. Трябва да посочим, че културното наследство е също така е и важен инструмент за постигането на целите на другите два потока подкрепа на културата като двигател за економическо развитие и насърчаването на културния диалог за мирни между обществени и между интернационални взаимоотношения. Сега по проекто доклада. Поздравяваме докладчиците Силвия Коста и Елмар Брок. Наистина докладът е амбициозен и залага един холистичен подход и бихме искали да подкрепим този подход, защото разбира се целта на тази стратегия, която се оформя, е не просто като а, брандирането на Европейския съюз чрез култура. Целта е да се допринесе за един по-проспериращ и мирен свят. Европа не може да живее в мирни времена, ако на, по света няма мир. Това е пряко свързано с сигурността. И нека да подчертая символичния характер на днешното заседание, на първата годишнина след терористичните атаки в Брюксел. Говорим много за равнопоставеност и включването на културата в много политики в Европейския съюз. Мисля, че по отношение на културната стратегия за външните взаимоотношения трябва да присъства навсякъде не бива да бъде само част от международните отношения на Европейския съюз, но и дейностите на Европейския съюз по отношение на устойчивостта и постигането на целите за устойчиво развитие. По отношение на енергетиката, туризма, селското стопанство, изследователската дейност и не бива да забравяме и правата на човека. Следващата година ще отбележим 70-та годишнина от Всеобщата декларация за основните права на ООН и именно тук можем да подчертаем колко важни са културните права като част от основните права на човека. На четвърто място, четвърта точка. Това, което е важно за нас в стратегията е, че фокусът не трябва да бъде поставен върху двустранните взаимоотношения с някои страни по света, напротив, да се използват инструментите за многостранна дипломация информация, многостранни взаимоотношения и някои от депутатите тук споменаха това. Не става въпрос само за ролята на делегации в трети страни в взаимоотношенията с Европейския съюз, но и делегацията на Европейския съюз в ООН. Има много институции към ООН, които могат още по-силно да интегрират културното измерение в своята работа. И бихме искали Европейския съюз да бъде застъпник за значението на културата, както вече беше посочено като четвъртия стълб на устойчивото развитие. Иска ми се да отбележа нещо и за фокуса върху културното наследство. Защо културното наследство има много важен доклад? Бих искала да посоча и нашия доклад за а, ролята на културното наследство за Европа. Тук ще намерите информация за многоизмерните ползи от културното наследство не само за обществото и економиката, но за нашата околна среда и културата. Така че това може да се използва за външните взаимоотношения на Европейския съюз. Освен това има и награда на Европа Ностра за културно наследство. Това е важен инструмент, който може да се използва за насърчаването на добри практики, насърчаването на тези практики в света а, местното а, наследство. Нека кажа няколко думи. След а, златния век на международните конвенции за на, културното наследство, сега отстъпваме назад по отношение на изпълнението на тези конвенции на различни нива ставаме свидетели на преднамереното разрушаване на обекти на културата по света, но в последно време и в Европа, от страна, от която аз идвам, от бивша Югославия. Така че поздравяваме Европейския парламент, който така или иначе вече много прави, за да се подчертае важната роля на Европа за възстановяването на вече унищоженото наследство. Но тук не става въпрос само за предоставянето на средства за тези важни проекти. Европейския съюз трябва да има водеща роля за насърчаването на добри практики в тази област на базата на опита, който е натрупан по време на десетилетия, може би векове вече що се отнася до разрушаването на културното наследство културното наследство е под риск и по отношение на а, липсата на мир, но и по време на мирни времена трябва да имаме предвид въоръжените конфликти. Има много развития, които са неустойчиви и които не зачитат културното наследство. Бихме искали Европейския съюз да бъде един стабилен застъпник за устойчиви подходи за запазване на културното наследство заедно с ЮНЕСКО. Но не само ЮНЕСКО, има много други институции към ООН. Дори и Световната банка може да бъде важна важен съюзник и застъпник в тази област. И накрая Европейската година за наследство е една чудесна възможност, която се открива пред нас. Трябва да се опитаме да хвърлим мост между тази година и развитието на културната дипломация и международните отношения това трябва да бъде външния компонент на тази година. Ролята на гражданското общество е важна. Поздравления за фокуса върху дипломацията на чисто човешко ниво ролята на образованието и обучението, наистина това е много важно. Нека обаче да не забравяме и а, об, обучението по история не само в Европа и в отделните страни. И накрая нещата се свеждат до новия наратив за Европа, където културата и културното наследство се поставят в а, сърцевината на нашите притеснения. И съм сигурна, че Европа група ще задава, ще играе ролята, например, в работата в това отношение на световно ниво. Благодаря ви. Много ви благодаря. Имаме още 25 минути, затова моля всички оратори наистина да се придържат към времето, което им е отпуснато, иначе няма да успеем. Следващия оратор е госпожа Хьон от Гьоте институт. Благодаря. И аз бих желала да благодаря на двамата докладчици. Най-сърдечно благодаря ви за това, че ме поканихте. Аз съм представител на гражданското общество, на културните институти. Много е важно ние да дадем своята гледна точка, да дадем конкретни примери. За мен е чест, че съм тук. Пет неща съвсем накратко. На първо място предисторията. Предисторията всъщност е свързана с изявлението на госпожа Могерини. Въздействието на културата. Ще дам четири конкретни примера от практиката. Много е важно да се покаже колко е важна културата в международните отношения. След това ще говоря за културната дипломация и културните връзки. Накрая ще говоря за нашите препоръки Предложението, което имаме сега и което разглеждаме, Европейска стратегия за международните културни отношения, идва като резултат от години на усилия да се даде на културата дължимото, дължимата и е роля. Искам съвсем накратко да говоря за два документа. Дневния ред за култура от 2007 година но може би още по-важно, подготвителните действия от 2012 до 2014 година. Тези подготвителни действия са много важни. В тях се крият някои много важни препоръки и заключения искам да говоря по няколко ключови теми. На първо място, културните отношения с трети страни. Културите трябва да се разглеждат като нещо равнопоставено. Не трябва да говорим за изнасяне на култура, а за водене на открит диалог. По този начин се създават мрежи от отношения и по този начин се генерира доверие. На второ място, трябва да слушаме. Да слушаме, да чуем какви са гледните точки на практиците, на гражданското общество, на другите заинтересовани страни Имаме нужда от автономия, за да процъфтява културата. Имаме нужда от стратегия за нашите външни отношения. Имаме нужда от съразмерен бюджет. И накрая, когато говорим за изпълнение на всички проекти, те трябва да се осъществяват от професионалистите, от практиците, от тези, които наистина се занимават с култура. Културата не е лукс. Културата представлява бъдещето, особено във времена на криза. В момента имаме голяма загуба на доверие и мисля, че повече от когато и да било имаме нужда от емоционална интелигентност. Професионалистите в областта на културата сме зад тази идея. Смятаме, че културата наистина може да окаже сериозно въздействие и тя би следвало да се използва малко повече. И тук не говоря само за насърчаване на разбирателството и на доверието между народите, насърчаването на културното многообразие. Не, културата е важна и, например, за превенцията на конфликти. Тя може да ни помогне да създаваме мир, да се помиряваме. Тя е важна за економическия растеж, за изграждането на економически мрежи от отношения тя е важна от гледна точка на опазването на нашето материално и нематериално културно наследство. Когато е на лице правилния процес, естествено се очертават насоките и за устойчивостта, за, за изкуството, за културата като цяло. Всичко това е свързано с много различни стратегии и с генерирането на доверие най-вече. Няколко думи, няколко конкретни примера. Африка. В Африка има повече от 1 милиард души, които живеят с много различни музикални традиции. Музиката е много важна в Африка. Музиката не е свързана само с културата и с нейното практическо изражение. Тя е важна за заетостта, за работните места. За музикантите в Африка обаче няма достатъчно пари. Е, тези хора не могат да се събират, не могат да се срещат е, с музиканти от други държави и ето защо ние решихме да създадем една платформа за сътрудничество. В нея участват 18 държави. Тази платформа съществува от 8 е, години. Благодарение на нея музикантите могат да създават музика, да общуват един с друг и да обхванат целия африкански континент, образно казано. Защо да не прехвърлим тези музикални връзки и към Европа? Да не свържем музикално Африка и Европа. Втория конкретен пример беженците Близкия изток, Знаете, че има много хора, които имат нужда от нашата подкрепа, особено ако са заточени, ако бягат от нещо, поради, поради войната по-скоро в Сирия, културата там почти не съществува. Имаме един малък фонд, който дава стипендии на хора на изкуството от Сирия. Подкрепяме няколко различни категории анимация, кинематография, сценично изкуство и някои други области. Ние мисля, че осигуряваме възможност за оцеляване на сирийското изкуство на много места в страната и не само. Мислим, че ако тези хора на изкуството успеят да представят своето творчество в Европа, това би било много добре, защото по този начин ще се разрушат стереотипите и е много важно да приветстваме бежанците от тези страни, от Сирия, в частност в нашите страни. На трето място и все още говоря за кризи, вероятно осъзнавате, че младите хора и децата са най-засегнати от това, което се случва в тази част на света. Не искаме да има загубено поколение Искаме в беженските лагери да има възможност да се твори, но това не е достатъчно само по себе си. Необходимо е да дадем перспективи за бъдещето на тези хора. Тяхното въображение трябва да се окоръжава. Тези деца трябва наистина да мечтаят за бъдещето и ето защо ние даваме безплатно в засегнати от кризата райони, в Турция, Йордания и на други места – класическа литература. Децата между 4 и 12 годишна възраст получават книжки, комикси и други печатни материали. До няколко стотин хиляди деца сме стигнали на тези места с нашата инициатива. На следващо място още един пример културното наследство. Много е важно да се гарантира, че то ще бъде опазено. Сега бързо се прехвърляме в Азия. Бързо се прехвърляме в Бангладеш, в Индия. Знаете, че през 1947 година този огромен полуостров е разделен и от независимостта на сам 8 милиона души е трябвало да емигрират. Това доведе до много е, омраза, до много разделение. Тези чувства присъстват и до днес на това място. Има три поколения от хора, е, които таят тази жлъч в себе си е, ние сега се опитваме да помогнем, като разглеждаме устната традиция в тези страни. Е, трябва да спомена още една платформа за споделяне на общите културни традиции. Говорим за трето поколение хора. Още веднъж ви напомням. Няколко думи за културната дипломация и културните отношения. През последните няколко месеца много говорим за културна дипломация, за културни отношения. Мисля, че това не трябва да се забравя. Ако искаме да положим усилия за насърчаване на международните културни отношения, би трябвало да вземем предвид препоръките в така наречените подготвителни действия. Културната дипломация е свързана с експорта. А именно да демонстрираме пред останалия свят нашите постижения, нашите ценности. Държавите играят много важна роля в това отношение. имаме обаче и връзки, културни връзки, в които водещи са не толкова държавите, колкото гражданското общество и самите хора на изкуството, културните институти. Е, ние смятаме, че културната дипломация и културните отношения трябва да са а, на, на една а, нога, на една а, везна, да са равнопоставени. Много ще има, а, много големи ще са ползите, ако това се случи, а, но това ще се види в дългосрочен план. Това са моите препоръки, виждате ги на екрана. На първо място искаме да подчертаем и да поясним ролята на международните културни отношения при изпълнението на глобалната стратегия на Европейския съюз. На второ място имаме нужда от ясен план за действие е, с е, тематични географски приоритети, инструменти и съответния бюджет. Освен това, искаме да е, гарантираме, че наистина ще има достатъчно пари. На следващо място, когато създаваме културни проекти и ги прилагаме на практика, това трябва да се случва от онези, които и трябва да се прави от онези, които наистина можем да определим като дейци на културата. На четвърто място трябва да създадем условията за всички заинтересовани страни, включително европейските делегации, да работят и накрая имаме нужда от развиване на показатели и на оценка. И би трябвало да проверяваме как се изпълняват тези показатели. Благодаря. Благодаря и така стигаме до последния експерт, Штефан Гиз моля ви да се придържате към 8-те минути. Благодаря за това, че ме поканихте. Вече чухте и вероятно знаете, че нашето дружество, нашата асоциация всъщност ако се разгърне като име, представлява Европейска асоциация на консерваториите, музикалните академии и музикалните висши училища. Но накратко АЕК. Аз представлявам 300 институции в Европейския съюз, в Европа като цяло. Имаме много членове, 90% от а, училищата, консерваториите са наши членове. Имаме и асоциирани членове от цяла Европа и извън Европа. Въобще ние сме част от една глобална мрежа може да видите а, няколко думи за нашата визия и нашата мисия. Няма да ви чета какво е написано на екрана. Аз се казвам Штефан Гис и съм а, главен изпълнителен директор на тази асоциация. Тя е базирана в Брюксел. Аз съм бил музикант. А, бил съм и ректор на едно а, германско висше музикално училище. На следващо място искам да ви демонстрирам нашата гледна точка относно вашата стратегия. Вашият доклад препотвърждава стратегическите насоки в документа на комисията от 2014 година. В него има конкретни действия. Това са целите съвсем накратко. Най-важните въпроси, които трябва да се разгледат и най-важните цели. Има нещо, което трябва да се отбележи във вашия доклад. Той дава една малко по-широка гледна точка. Той показва, че културата сама по себе си е носител на стойност, че достъпа до културно образование трябва да е право на всеки човек и всеки човек трябва да има право да участва в културния живот. Това е част от основните човешки права. На следващо място, но не на последно, културните отношения между Европейския съюз и, и Третия свят или страните извън Европейския съюз трябва да се основат най-вече на връзките между хората. На следващо място, какво ни радва в този доклад. Какво харесвам? Искам да благодаря на Силвия Коста, на Елмар Брок и на всички, които положиха много усилия за този отличен документ. Той представлява една много добра основа за бъдещи действия. Инициаторите на този доклад предлагат конкретни действия, които са реалистични и биха могли да са ефикасни. Аз не съм съгласен с нещо, което беше казано по-рано от един от депутатите, а именно, че този е, документ би очертал една нереалистична картина. Това не е вярно. По-настоящем, колкото повече се поставят под въпрос европейските идеи, е, толкова повече ние, европейските култур трегери, би трябвало да а, укрепим нашата обща европейска идентичност. Ако се върна към доклада, там се казва, че европейската културна политика трябва да бъде превъплатена в конкретни действия и съответно по този начин да стане по-разбираема за отделните членове на обществото. Тук се има предвид европейските граждани. Те трябва да разберат защо Европа наистина е полезна за тях, защо е важна. Трябва да спомена обаче и гражданите на трети страни. Те трябва да бъдат убедени защо европейските ценности могат да засягат и тях самите. Нашата организация приветства в голяма степен факта, че проекто доклада говори за това, че изкуството носи стойност само по себе си. Освен това, казва се, че Появата на нови работни места в креативната индустрия дава нови възможности за обогатяване на живота на индивида и за участието му в културния живот. АЕК смята, че ролята на образованието и на научната дейност трябва да бъде да разширяват културното участие, и това се подчертава в доклада, освен това, ние подчертаваме и връзката с програми като Хоризонт 2020. Какво бихме искали да променим? Бихме искали да се заложи най-вече на трансграничния диалог и на европейските ценности – вече се спомена и стремежа да се налага един модел на поведение. В тази връзка трябва да спомена свободата да се твори. Свободата да се твори е спомената изрично в документ. Не само изкуството носи стойност само по себе си, а свободата да се твори носи стойност. Защото тя е свързана и с други свободи. Свободата на изразяването, свободата на твореца да изразява самия себе си чрез изкуството и чрез съзиданието. На следващото място културното участие. Достъпа до културно образование за всеки един човек. Това не се споменава в документа от 2016 година. Сега обаче се споменава. По, настоящия... по настоящем доклада обаче не отделя достатъчно внимание на този въпрос. Нека да почетая защо образованието и немския термин билдунг са важни за културното участие. Ние залагаме най-вече на доброволното участие, доброволното образование. Естествено, културното образование трябва да е достъпно за всички, но има много други непрофесионалисти, които също са създатели на културно съдържание. Всички те могат да допринесат за постигането на европейските културни цели на бъдещето. Те могат да се превърнат в а, улесняващи фактори и а, в а, насърчители на културното участие. Същото въжи и за самите институции а, с а, културен характер и а, същото въжи за техните възпитаници. Е, институциите, които ние представляваме, не обучават е, само а, е, творци, те обучават и бъдещи преподаватели. Ако най-добрите музиканти от нашите училища осъзнаят, че имат социалната отговорност да излязат от своите кули от слонова кост и да а, привличат нови а, участници в културния процес, значи сме постигнали нещо значимо. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателката. Сега искам да се обърна към господин Дзиди Костас от а, Комитета на регионите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми докладчици, уважаеми евродепутати, първо искам да ви благодаря за поканата и за възможността, която ми давате като докладчик на Комитета на регионите и като член на НП и управител на Централна Македония да представя някои от основните аспекти на приетото становище на Европейския комитет на регионите и тяхната стратегия за международните културните отношения. Според нас има три основни елемента, които са, според тях са особено важни и на които искам да спра вниманието си. Първото както е отразен в проектостановището, е ангажираността и ключовата роля, която регионалните и местните власти могат и би трябвало да играят по време на фазата на стратегическото планиране и по време на фазата на разработването на Европ... политиката на Европейския съюз за международните културни отношения. Регионалните и местните власти са по-близо до обществеността. Те могат да познават по-добре и по-задълбочено потребностите, конкурентните предимства на съответните райони. Те са в по-пряк контакт с социалните партньори и в много случаи се оказва, че можем да приложим много по-целенасочени и ефективни програми и действия, като постигаме конкретни и а, осезаеми резултати. На базата на тези факти, следователно, смятам, че процедурите за финансирането на регионални, регионалните и местните власти за културни а, а, а, дейности трябва да се извършва по-просто и по-бързо. Същевременно пряк достъп трябва да се осигури на регионалните и местните власти, местните власти за финансиращите инструменти на тематичните програми на Европейския съюз. Освен това, ние предлагаме Европейската комисия да ангажира Комитета на регионите в проектната фаза на стратегията, а местните и регионалните власти в фазите на разработването и прилагането на стратегията, като винаги се отчита принципа на субсидиарност. Дами и господа, уважаеми евродепутати, втори основен елемент, който проистича от становището, прието от Комитета на регионите, е необходимостта да се свърже култура културата още по-тясно с развитието на международните отношения на Европейския съюз. Това беше споменато и по-рано. Всички ние споделяме становището, че културното въздействие на Европейския съюз на глобално равнище е огромно. Ние може да смятаме, че Европейския съюз е културна свръхсила. Лично аз обаче мисля, че има още възможности пред нас да засилим нашите е, културни отношения като част от сътрудничеството с другите държави, които ще засилят и дори повече ролята на Европа като силен глобален фактор. Третия, последен елемент, за който ще говоря днес, е основното измерение на културата по основните проблеми и предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз. В много случаи, за съжаление, наблюдаваме, че културата неправилно се възприема като някаква допълнителна политика или като лукс, като същевременно се игнорира факта, че културата и културната политика може да изиграе решителна роля в трудни економически времена, създаване на бизнес, например туризъм, който създава приходи и работна заетост и също така по-добро разбиране на а, беженци и иммигранти. На трето място културата може да бъде противовес на нарастващия екстремизъм и популизъм. От една страна, и аз приключвам, за да може да се ангажират хората с културата и да имат опит с плуралистичната културна идентичност на Европа. И в заключение искам да кажа, че културата без съмнение е една сфера, в която се създават най-силните връзки между държавите и гражданите в целия Европейски съюз. Тя може да донесе много ползи за всички нас в регионите и градовете са в а, такова положение да постигнат това. Ние призоваваме вас, съвета и държавите членки да се възползват от това привилегировано положение на регионалните и местните власти. Председателката, благодаря, трябва да се извиня, защото защото помолих докладчика на, на службата за външна дейност. Благодаря, госпожо председател. Започвате с италиански докладчик и ще завършите с италиански докладчик, но няма да продължавам да говоря много дълго. Ние се консултирахме с, с комисията по доклада, ние финализираме доклада. Той ще бъде одобрен през май по, в Комитета по външна дейност на пленарното ни заседание. Напълно сме съгласни с основния пункт в доклада, представен от двамата докладчици Брок и Коста. Работили сме до известна степен с тях, участвали сме в много оживени дебати и изслушвания и постигнахме съгласие по много а, пунктове. Приветстваме европейското съобщение като основа за мир, стабилност и устойчивост. Нашето становище е от ключово значение за постигането на основните цели на Европейския съюз, за защита на мира. В този контекст искаме да подчертаем няколко предложения. Първо, трябва да се отиде една стъпка по-нататък, нова стратегия и да се приеме тази стратегия и да се приложи план за действие. На второ място трябва да подчертаем значалната роля на културата във външната политика, не само като мека сила, но като катализатор на запасването на мира, стабилността и е, ам, добрите отношения. Също така Европейския съюз ще започне в едно ново а, партньорство с трети страни. А, културата ще бъде един четвърти стълб за устойчивото развитие. Европейски съюз трябва да инвестира за развитието на а, сферата на културата и а, Комитета на регионите призовава за организирането на регионални срещи, за да може местните власти да бъдат чути. На шесто място, от наша гледна точка, изключително важно да предоставите рамката и средствата, които ще позволят пълното прилагане на стратегията. Това означава допълнителни силни големи фондове, също така програмите Еразъм, Хоризонт 2020 години и така нататък. На трето място смятаме, че инвестициите в културата биха могли да бъдат един много голям фактор за <clears throat> а, а, противо, противопоставянето на пропагандата и страха. И на последно място, на и значение, ние смятаме, че това е много важно за свободата на творческото изразяване и за защита на основните човешки права. Благодаря, аз спазих регламента. Благодаря ви, казва председателката. Благодаря за това, че говорихте кратко. И с това почти стигаме до края на нашите обсъждания. Аз искам да попитам дали някой от комисията би искал да коментира. Очевидно не. А не всъщност. Моля да ме извините, казва председателката. Трябваше по-високо да викате. Да, благодаря, госпожо председател. Аз съм Тиери в а, а, комисията. Просто искам да кажа колко високо ценим подкрепата на вашата институция, на парламента. И също така отчитаме основната роля, която изигра парламента с подготвителните дейности. Аз мисля, че основния, основната концепция е, че има а, една културна пътека към културните постижения. Трябва да се работи в атмосфера на реципрочност. Искам да уверя всички, които се тревожат за това, че ние ще се върнем към стария подход на културната дипломация. Това съобщение е свързано с една рамка на реципрочни културни отношения. Не знам дали колегата иска да добави нещо. Да, съвсем накратко. Аз съм в звеното, което се занимава с образованието, здравето и културата. Искам да ви благодаря за тази дискусия. Много високо е ценя. Откриваме много важни пунктове в проекто доклада. Може би трябва да се добави нещо, което беше казано от много хора. Точка 28, там където се говори за уязвимите общности в отдалечените райони, мисля, че тук трябва да се постави акцент също така на крехкостта на сигурността на извънредни ситуации, там където културата би могла да бъде много важно средство за изграждането, за доизграждането и развитието на различните общности в хуманитарен и а, хуманитарен аспект. Председателката благодаря най-сърдечно на <clears throat> експертите и на представителите на различните организации. Много интересна дискусия се проведе коя, тази днес след обед. Колегата а, Брок трябваше преди малко да ни напусне. Силвия, искаш ли нещо да кажеш все още? Мога да кажа, че Силвия щеше да се зарадва и на нещо ще да харесат много дебатите, които проведохме днес духа на, в духа на истинско сътрудничество, което беше проявено от различните групи, различните комисии от нас, от нас, които са много ангажирани с културата, ние смятаме, че не трябва да а, действаме изолирано, а, това е основно, това не е глазурата на тортата, а трябва да бъде а, да, да, да просмучи във всичките сфери на нашата работа. Трябва да Силвия е много щедра а, в а, работата си с различните докладчици. А, тя ще включи всичко разумно. Искам да кажа добре дошли и благодарност на външните експерти. Просто искам да кажа, че мога да гарантирам колко е добра работата на Европейските консерватории, музикални академии и музикални училища. Много се трогнах да чуя от първа ръка огромната, невероятната работа, която те извършват с беженците и с различните малцинствени общества. Председателката благодаря най-сърдечно и бих желала да приключа с един цитат е, от нашия председател Йоханес Рао, който каза културата не е глазурата на тортата, а е самата торта – и това се отнася и за европейската култура и за световната културна политика. И аз наистина мисля, че определено бихме могли да имаме много добри отношения. Започнахме много добре. Разбира се, нашия комисар е запознат и ние сме на прав път. Искам да по пожелая на докладчиците, на докладчиците в сянка, успешни консултации, успешно постигане на компромисни изменения. Мисля, че на 3 май ще имаме е, отново едно съвместно заседание. Сега закривам съвместното заседание с, с Комисията по външна политика. Ще продължим заседанието си на културната комисия. И сега искам да премина към точка 9 от дневния ред, а именно с Евро... Кодекса на европейските електронни съобщения. Тук се говори за законодателството. Тук има 370 точки и треводещата комисия по този документ със специалните компетенции на ИМКО. А в културната комисия, комисията по култура, ние ще внесем становище по този въпрос. Искам да ви помоля да се изтеглят сте колкото е възможно по-тихо и по-бързо, за да можем да продължим с работата ни. Така докладчика, колегата Малтез, е, давам думата веднага, 5 минути най-много, защото Имаме още две точки преди заседанието